Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani che... Така, нека да благодарим на комисаря Таяни, който се присъедини към нас с малко закъснение. Знаеме, че сте твърде заед но благодаря ви, че сте тук сред нас и за да не губим повече време, бих искала веднага да ви дам думата. Госпожа Гростет. Сега или после? И така имате думата, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Много ви моля да извините закъснението ми. Моят дневен ред е доста претоварен днес. Дълго разговаряхме по темите, които ви интересуват. Днес с колегиума се събра, разговаряхме надълго, първо с председателя Баросо и а, съответния комисар, който отговаря за вътрешните пазари, а след това комисията прие документа е, който да отбележи утрешния ден е, и който е насочен към растежа. След това имаше и през е, конференция, която бе посветена на облигациите за специфични проекти и не знаете, че на 30 комисията ще приеме новите насоки за политиката на растеж преди изваредното заседание на съвета. И така, Радвам се, че не само отговорните комисари посвещават а, се посвещават на тези теми, но и всички други, цялата комисия а, е насочила вниманието си към насърчаване на растежа, който от своя страна е невъзможен без развитие на промишлеността и устойчивото развитие на малките и средни предприятия. Както казах, важното е да се насърчи растежа и заетостта чрез разширяване и стабилизиране на промишлената база на Европейския съюз. Знаете, че имаме нов генерален директор, господин Креспо, с когото, доколкото разбирам, вече сте беседвали, така че аз поисках от съответната генерална дирекция да изработи дневен ред и приоритетите за следващите е, няколко месеца на основата на информацията и данните, с които разполагаме. За съжаление, комисието предвижда спад на брутния вътрешен продукт до 0,3% и е, очакваме леко подобряване в края на годината или в началото на 2013 година. Основните показатели за покупателната способност също ще е, отбележат спадта. но много сме загрижени от е, информацията по заедостта. Според Европейската централна банка, близо 11% от гражданите на Европейския съюз, на еврозоната ще бъдат безработни, което означава, че това е най-лошия, най- лошия резултат от създаването на еврото. Така че нашата политика трябва да бъде насочена към създаване на условия за устойчив растеж. В Брюксел и в останалата част от Европейският съюз работиме усилено за възвръщане на растежа и е, няма, няма две мнения по този въпрос. Срещнах се в Ирландия, Гърция и Испания с министър-председателите на тези страни. Срещнах се също така и с представители на е, реалната економика. Е, всички споделиха своята загриженост и своето желание да възвър... да, се... да възвърнем колкото се може по-скоро растежа, като се е, прилагат съответните строги и отговорни мерки за излизане от кризата. Тази седмица се срещнах и с госпожа Меркел и господин Рюслер, заместник канцлер. И Германия от отлично разбира, че свръх задължеността води до намаляване на конкурентоспособността и до спад в растежа. Трябва също така да споменеме и резултатите от изборите, проведени е, тези дни. А, е, тези избори са знакови, било то в Германия, Франция, Гърция и Италия. Е, гражд... Гражданите подадоха сигнал, макар и начините на изразяване на този сигнал да са различни, то а, е, те е, изразиха своето несъгласие с а, а, политиката или поне не, раз, не, не, не са разбрали достатъчно а, а, причините за водене на подобна политика. Тоест, с една дума нашите съграждани а, искат от нас да предприемем съответните мерки за подкрепа на реалната економика. Така че ние не можем да бягаме от отговорностите си, ние трябва да се а, справиме с пред, предизвикателствата, пред които сме изправени и ще трябва да приложиме допълнителни инструменти и мерки, за да отговориме на очакванията на гражданите. Целта е да, да, да вървиме по пътя към нова трета промишлена революция – и Европа трябва да бъде в челните редици на а, а, тази революция. Първата индустриална революция бе, се а, състоява в момента, в който бе из, из, беха измес, е, измислени парните машини, произведени втората индустриална революция, отговаря на а, подема на петролната индустрия. Сега е крайно време да преминеме към нов етап. През 2300 година енер... потреблението на енергия ще се удвои и 80 до 90% от нефта и гъста, потреблени в Европа, ще идват от ще бъдат внасани През 2300 година повече от 1 милиард и 600 леки автомобили ще бъдат в ход в целия свят и 600 милиона повече през 2050 година. Така че въпросът, който трябва да си зададем е следния. Можем ли продълж... да продължим по същия път с същите средства? Отговорът е не. Но каква, каква трябва да бъде тази трета промишлена революция? Тя трябва да почива на новаторство и на устойчив растеж. Процеса вече е, се развива, е факт, но ако не действаме бързо, цената, която ще платим, ще бъде много тежка, ще, е, ще спадне нашата конкурентоспособност, ще спадне заетостта и ще загубиме е, мястото, което заемаме в света. За това на 29 май в Брюксел ще се проведе конференция е, наречена Mission Growth, т.е. мисия Растеж, в която ще участват представители на всички е, институции, госпожа Сартори също и тя ще бъде председателствана от господин Джереми Ривкен. Ние ще обсъдиме новата е, промишлена политика, която ще е, стане достояние на широката общественост след е, лятото. Необходими са нови източници на растеж е, и на устойчива конкурентоспособност. Устой, устойчива конкурентоспособност означава растеж, намаляване на отпадъците, устойчиво използване на ресурсите – това, е, това са основните компоненти на политиката, която отработваме в момента. Към, към това се е, добавя по, до, по-лесен достъп е, до кредити, преодоляване последиците от глобализацията и промишленото новаторство. Сега нека да се спра на някои отрасли, корабостроителниците. Корабостроителният сектор в момента преживява криза. Беше създадена стратегията Leadership, която има за цел да възобнови е, този отрасъл, който да може да се възползва от възможностите, които предоставят бързо развиващите си економики. Надявам се, че стратегията е, че работната група ще излезе с доклад до края на годината, за да можем да приемеме новата стратегия Leadership 2020 година, която ще започне да функционира през 2013. Сега, КАР 21, програмата КАР 21, групата, която работи в, този, в тази област, постига добри резултати последното заседание, което ще се състои на 6 юни, ще се превърне в изходна точка за нова стратегия за възстановяване и растеж на автомобилостроенето. Карс, резултатите от Карс 21 ще ви бъдат представени през есента. Е, миналата седмица се срещнах с Улрик Екелман, който е генерален секретар на европейските синдикати, както и Серджо Мекиони, който е председател на АКЕА. И също и на Асоциацията на а, автомобилостроителите в Фиат. Три са основните въпроса, които обсъдихме за развиване конкурентоспособността на автомобилостроението. Първо, технологическото лидерство в Европа благо... чрез мобилизиране на финансови ресурси. Това мобилизиране трябва да стане както на национално равнище, така и на общо европейско равнище. Второ, в а, интернационализирането на а, промишлеността. Следващата много многогодишна финансова рамка ще включва е, мерки за интелигентно управление, за насърчаване на ефективността и мерки за по-лесен достъп на европейските продукти и стоки на международните пазари чрез хармонизиране на техническите норми и стандарти. Е, свидетели сме на много промени, е, въвеждат се нови технологии, дигитални технологии, е, технологии в областта на роботиката, възобновяемите енергии, във всички области. С, с, с стратегия 2020 година с, имаме за цел да у, засилиме темповете и поз, поз, позволете ми да се спра на някои аспекти на а, поли, промишлената политика, която ще е почива на КИИТ, e т.е. основните ключови е, технологии. Нека да представя тези тех, технологии. Бяха направени анализи на а, оценката и въздействието. Комисията залага много на тези нови технологии. Аз ще ви е, представя нашото виждането на комисията в скоро време. Какви са тези технологии? Това са технологии, които ще ни позволят е, да а, е, реализираме ново поколение продукти в в областта на нанотехнологията, фото, фотониката. Считаме, че този сектор пред, представлява в момента 650 милиарда евро, а в, в близките години ам, сумата ще, е, в, ще достигне 1 милиард евро. 1000 милиарда евро, извинете. предимно малки и средни предприятия функционират в този сектор. Поради тази причина ще трябва да обединиме нашите усилия, за да има все повече и повече приложение на научните постижения и научните изследвания в тази област. Сега, но, нова политика в областта на суровините. Знаете, че лансирахме едно, един, едно ново партньорство в областта на стратегическото и устойчиво използване на суровините. В близките дни ще посета Съединените щати и други страни, където ще бъдат обсъдени а, тези проблеми от стратегическа гледна точка. Вашият а, е, докладчик отлично познава тази тема и я обсъждал с вас. Сега а, а, спътниците и а, аеронавтиката – Става дума не, не, не само за наблюдение с а, сателити, а и за а, нови инициативи, които ще бъдат развити в най-скоро време. Що се отнася до програмата Галилео, а, съжалявам, отнех, отнеми малко повече време, но в крайна сметка моят а, порт портфел покрива твърде много дейности и мисля, че трябва и е необходимо да бъдете информирани за различните дейности във всичките тези области. През септември ще бъде а, ще, е, ще бъдат пуснати третия и четвъртия сателит в рамките на Галилео и ще бъдат предоставени редица нови услуги, като цялостната програма ще се разгърне през 2018 година. Знаете, че комисията и съвета спорят по бюджета за финансиране на ГНСС и комисията предложи финансирането да бъде извадено от бюджета, то е, на пръв поглед това, из, е, това може да ви се стори противоречиво, но в крайна сметка е, не можем в рамките на този бюджет да свършиме да извършиме всичко, което е, е планирано. разполагаме с средства до края на първото три месече на 2014 година и ще направим всичко възможно, за да се придържаме към графика. Сега ще представя съобщение, свързано с е, преразглеждането на е, директивата РИЧ до е, това ще стане след един месец ще стъпиме на докладите, предоставени ни от държавите членки и агенцията до края на 2011 година. Ще включиме също така една оценка на цена на сумите и е, на печалбите, както и оценка на въздействието на различните разпоредби. Сега малките и средни предприятия и достъп до финансиране. Е, аз е, ви моля за вашата помощ и подкрепа при обсъждането на е, МФР и по-специално в частта посветена на малките и средни предприятия. Предвиждат се различни мероприятия, инициативи за насърчаване на конкурентоспособността, за осигуряване на рисков капитал. Така че, както казах, това е един много важен сектор. Заедно с господин Барние изпратихме писмо на Андрея Енрия с което настояваме Базел 3 да не представлява препятствие и да не бъде в ущърп на малките и средни предприятия, като е, риска е, според нас трябва да бъде снижен от 75 на 50% и всички предприятия по този начин ще, ще биха, биха могли да се възползват от допълнително им финансиране, тъй като за да могат да, да е, иновират е, малките и средни предприятия, трябва да могат да е, разчитат на съответни средства. В доклада на ЕЦБ е, преди 10, който получихме преди 10 дена, е, Подобна теза беше застъпена. Опитах се да бъда много кратък, но в крайна сметка тези теми и проблеми са наистина наболяли, така че в крайно време е да а, прилагаме една силна а, стратегия за растеж. Това е разтата stato благодаря, господин председател. В 16 часа трябва да има гласуване. Бяхме предвидели дискусията с вас да трае между 15 часа и 16 часа. 12 депутата поискаха думата. Затварям списъка с искащите думата. 13 човека общо поискаха думата. Бих искал да ви помоля да задавате само по един въпрос, защото в противен случай ще трябва да се срещнем още веднъж. Гласуването с 10-15 минути. Съгласни ли сте? Не. В такъв случай по една минута на човек. По една минута на въпрос. Por estar aquí solo en un minuto. Eh, me voy a centrar en un... Госпожа Вера. Благодаря, госпожо председател. Един конкретен въпрос. Един от въпросите, които обсъждаме е от изключителна важност за нашата комисия и най-вече програмата за 2020 година. Имам предвид програмата КОСМЕ. По смисъл на тази програма да, може да се създаде един вид екосистема, в която предприятията да подемат по-лесно инициативи. Това ще спомогне също така и за растежа. Та, по повод програмата Косме бих искала да попитам следното. Както знаете, господин председател, предишната програма Косме в кавички, въпреки че тя беше а, съвсем различна, включваше дейности, за иновации, за финансиране, за изпълнение. Нещо, което не фигурира в актуалната програма. Малко по-късно, в рамките на годишните програми, ще бъдат засегнати тези аспекти, но въпросът ми сега е следният. Със сигурност програмата ще влезе в сила през 2014 година, но бихте ли могли да ни опишете някои от дейностите, които ще позволят на програмата Косме да функционира на практика? Благодаря. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Sie haben Folio. Sie haben großes благодаря, господин комисар. Имате действително голямо портфолио и а, имате да отговаряте на много въпроси. Искам да започна с една благодарност. Благодаря ви, че споменахте френските избори и аз съм много доволен, че нашият канцлер а, откри растежа в рамките на пакта за стабилност и растеж. Моят въпрос е за една политика, насочена към космоса. А, и а, имаме много трудности за финансирането на ГМС технологиите. Това трябва да стане извън бюджета. Знаете по, по каква е, какво е мнението на бюджета. А, знаете, че парламента има право на глас, когато става въпрос за вземането на това решение и се надявам да настъпи промяна в отношението на съвета, защото доколкото знам, не всички държави членки застават зад ГМС и а, може би ще трябва да вземем решение дали да, го, да продължим а, по модела на ЕСА или ще предприемем други действия. Благодаря. Госпожа Андерс Дотър. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да задам два въпроса на комисаря. В едно проучване, направено за комисията през 2009 година, се посочваше, че е важно да се насърчат иновациите и информационните технологии. Там се казваше, че те са от основно значение за малките и средни предприятия. Все още обаче много трудно имаме достъп до а, тези стандарти. Говори се за стандарти, но достъпът не е осигурен. Та в рамките на програмата Косме възнамерявате ли да направите нещо така, че малките и средни предприятия да имат по-лесен достъп до тези стандарти в областта на информационните технологии? Това беше първия ми въпрос. Вторият се отнася до патентите. Много заинтересовани страни критикуваха настоящото предложение, тъй като по тяхно мнение новата програма ще застраши малките и средни предприятия. Заинтересованите страни казаха, че е много важно с оглед на най-новите технологии да разполагаме и с актуална патентна система. Благодаря. Благодаря, госпожа Форд. Благодаря, господин комисар. Въпрос във връзка с плащанията от страна на комисията при участие в европейски проекти. Нещо, което не е засегнато в предложението на комисията за Хоризонт 2020 и за Косме. Какво възнамерявате да направите, за да решите тези проблеми? Понякога те са свързани с структурите по менеджмента, понякога с достъпа до информация или документация. Има и а, погрешно разпространяване на информация между заинтересованите заинтересованите страни, спорове относно това, кой носи отговорността и жалби. Считам, че ако се внесат изменения в начина по който служебните лица на Европейската комисия реагират, ще бъде добра идея. Вие какво бихте направили? Can I ask the Commissioner whether uh, all this sudden talk of growth is... Господин Хелмер, да, благодаря. Това искане за растежа не е само реакция на изборите във Франция и Гърция. Бих искал да попитам дали комисията има някакви реал... някаква реална представа за решаване на проблема. Вие казвате, трябва да увеличим бюджета, но вие нямате пари, нямате средства. Европа няма средства, тя има дългове. Явно не разбирате причините, поради които Европа не е конкурентоспособна тези а, причини са прекомерно данъчно облагане. А, говорите за интелигентно регулиране. Нямаме нужда от такова. Нуждаем се от по-малко регулиране. Явно не осъзнавате, че основната причина за загуба на конкурентоспособност в Европа е, член, е присъединяването към еврото. И Гърция и Португалия никога няма да навлязат отново в световния пазар, тъй като те имат съвсем различен валутен курс не може да си представите колко много ни струва и лунатичната политика в областта на околната среда. и ние се борим с държави като САЩ, с Индия и Китай, които имат ефтини въглища, например. ние искаме да използваме възобновяеми енергии. Боли ме сърцето, господин комисар, от това, че вие не искате да видите какво трябва да се направи, за да се реши проблема. Благодаря. Здорф. Grazie signora Presidenta. È possibile di esplicare le misure concrete? Благодаря, госпожо председател. Бихте могли да обясните основните позиции на комисията за ускоряване на Третата индустриална революция? Благодаря. Euh, Госпожа Гростет, благодаря. Господин комисар, растежа не може да бъде постановен просто е така. Съжалявам, че в изборната кампания в Франция не се говореше достатъчно за конкурентоспособността на предприятията. Тази конкурентоспособност може да бъде на лице тогава, когато държавите членки вече нямат дългове. Така че съм напълно съгласен с казаното от вас във връзка с малките и средни предприятия. Те са единствените, които а, създават някакво богатство и единствените, които могат да създадат работните места, от които се нуждаем. Нуждаем се от повече гъвкавост и по-малко регулация. Относно финансирането на всичко това, чух какво казахте, но какво е вашето мнение по механизма за рисковия капитал в Европа? Не може а, цялото тегло да бъде понесено от Европейската инвестиционна банка. В а, много от а, капиталистическите държави има различни оператори, които могат да участват в финансирането на малките и средни предприятия. Казахте, че сте били в Гренландия. Може ли да ни кажете малко повече за това? Защото, както знаете, Китай се конкурира с Европейския съюз относно достъпа до по-редките ресурси и земи. Какво ще кажете след а, посещението ви в Гренландия. Благодаря, господин Калас. Кирия κύριε ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα που Господин комисар, госпожо председател, господин комисар, благодаря ви за това, че представихте мерките, които комисията възн... възнамерява да приложи и отчетахте резултатите от изборите в Гърция и Франция. А, е, мисля, че всички а, сме наясно, че ако избори се проведат тези дни в другите страни, е, страни, които са в криза, резултатите ще бъдат същите. Бюджетната дисциплина не води до нищо. Аз, аз се надявам, че новите мерки, които ще предприеме комисията, ще бъдат придружени от социални мерки, които да доведат до а, а, истински растеж. И не забравяйте, че резултатите от изборите са резултати от провеждана политика господин Ройл. Господин комисар, аз предпочитам реалната политика пред новите планове. Вие преди известно време направите едно съобщение по въпроса за новата индустриална политика и хубавото в нея беше, че за бъдещето всички законодателни инициативи трябва да имат предвид какво ще бъде тяхното въздействие върху конкретно способността на европейската индустрия. Кога това ще бъде претворено в европейско право, ще престане да бъде само едно съобщение на комисията. Благодаря. Кокович. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Съгласна съм с вас, че на всяка цена трябва да пестим, но това не е достатъчно. Много често на хората не им се вярва, че спестяването и економите са единственият път напред. Вие споменахте, че Косме е една, един доста ограничен източник на финанси. Искам да попитам какви други възможности има за ам, малките и средни предприятия, за да могат да развиват международна дейност. В Делхи беше дадено едно добро предложение за платформа в услуга на малките и средни предприятия. Госпожа Меркис. Благодаря, че посочихте основните ключови елементи, а именно растежа. Нуждаем се от по-стимулираща политика – за да имаме стимули, обаче се нуждаем от конкретни мерки. Много чухме относно визията на комисията и относно стратегиите, но не виждаме конкретни действия. Вие казахте, че пътувате до САЩ и изключвате споразумения за суровините, но какви са конкретните резултати, които очаквате от стратегията ви в областта на суровините? И още един въпрос. Съгласна съм с вас и всеки може би ще се съгласи, че малките и средни предприятия са от основно значение, но много рядко съм виждала интегриран подход. Защото ако се нуждае, ако искаме повече конкурентоспособност, то тогава трябва да има и добавена стойност на малките и средни предприятия. Тоест те или трябва да бъдат а, а, иновативни, или да предоставят качествен продукт. А това не е в основата на програмата Косме. Относно нанотехнологиите. Считам, че в този сектор се нуждаем от по-голяма регулация, преди да очакваме каквото и да било от този сектор. Благодаря, господин Вебер. Ще ви докажа, че за една минута мога да задам два въпроса. Чувате ме, нали? Малките и средните предприятия са жертва на нелоялната конкуренция. Малките и средните предприятия много трудно могат да използват различните норми на Световната търговска организация. Цялата процедура е много скъпа за да се обърнат те към Световната търговска организация. Какво ще направите вие, така че малките и средни предприятия да могат да използват процедурите за жалби, за да може тези предприятия да се оплачат от фалшификациите, от дъмпинга и така нататък, и за да бъдат конкурентоспособни? Това беше първият ми въпрос. Втория е свързан с отговорността в рамките на конкуренцията. Имаме а, много затворени пазари. Не говорим само за Китай. Това се отнася и за Канада и нейния пазар. Възможно е там да се. не можем да даваме на подизпълнители производството на влакове за парижкото метро, например. Нуждам се от правила за обществените поръчки в това отношение. Благодаря. Господин Рубик. Благодаря. По-миналата седмица в Обединените емиратства беше създадена една нова зона, освободена от данъци и в момента да се превръща в международен хъб, където са заети повече от 130 хиляди човека. Генерална дирекция Enterprise в момента прави анализ за данъчното облагане. А, може ли да се направи такъв анализ за най-подходящото и ефективно облагане за малките и средни предприятия, за да им се даде един добър, възможно най-добър шанс? Не смятам, че това трябва да го оставим на Генерална дирекция данъци. А, защото смятам, че малките средни предприятия, които поемат основния риск, трябва да бъдат в облагодателствена позиция, за да могат да инвестират по-нататък в дейност. Благодаря. Готиерес. Благодаря, господин комисар. Имам два въпроса. Виждам, че изключително много се стараете за малките и средни предприятия, предлагате оригинални мерки, отделяте специално място на по-инновативните индустрии. Това е много важно за Европа. Въпреки това, всички публични търгове минават през публични органи, това са органи, които функционират като посредници и това не е добре за малките и средни предприятия. Втори въпрос. При малките и средни предприятия Искам да попитам дали има а, начин да се направят най-малките предприятия по-видими, защото винаги големите предприятия сключват договори за подизпълнение с малки предприятия, но те някакси изобщо не се виждат и не могат да създадат собствен пазар, собствена клиентела. Не е ли добре, не трябва ли да бъде задължително, когато големите предприятия изключват договори с подизпълнители, да споменават малките предприятия, от които идват иновациите? Благодаря. Сега приключихме въпросите и давам 5 минути за отговор на господин комисар. Благодаря. Първо искам да се спра на въпроса на господин Хелмър. Комисията била направила много малко за растежа и е, едва в последно време била се осъзнала. Господин Хелмър, искам да ви напомня и първо искам да ви попитам дали сте слушали това, което казах. и слушате ли ме сега, защото ми зададохте въпрос. Обвинихте комисията, че едва след изборите се е загрижила за растежа. Не е вярно. А, самият аз следих темата за растежа при първите си пътувания в Великобритания се срещнах с консервативната партия и изследвах техните възгледи относно растежа. Преди пет седмици говорих с, в, в Йорк за политиката на растежа. Говорихме за важността на космическите изследвания. Имам контакти с всички участници от този бранш, дори с кралското семейство. През септември ще говорим за сателитите. Това ще бъде среща в Лондон, за Галилео. Всичко това е в услуга на растежа. Искам да кажа, че през цялото това време съм бил съвсем буден, господин Хелмър. Искам да работя на всички фронтове. В а, съвета нямаше особен интерес към а, КМ, КМС. А, има доста гласове от държавите членки. А, които искат финансирането да бъде включено в бюджета. Само а, Полша и една-две други държави членки искат това да бъде обратното. Надявам се, че ще намерим начин за финансиране на този проект. А, това е проект от основ, основно значение за наблюдението на планетата, на развитието на климата и за по-нататъчното интернационализиране на нашата система от предприемачи. За нас това е важно, както и за Африка, Китай и други части от света. Що се отнася до забавянето в заплащането от страна на комисията, госпожа Талок. Прав сте. Борим се за това държавите членки да получават своите средства в възможно най-кратък срок. Но държавите членки, разбира се, трябва да ми кажат с, а, кои точно институции имат проблем. Дали с генералната дирекция, дали с някое друго звено. Моля да ми докладвате за такива случаи и аз ще се намеся пряко, за да можем да ги разрешим. Не знам дали е станало ясно от превода. Още веднъж на английски аз съм готов да намерим възможно най-доброто решение в този случай. Тоест, когато има проблеми, ще работя заедно с моята генерална дирекция, за да намерим най-подходящото решение. По отношение на програмата Косме. Имаме само 2 милиарда и половина на разположение в нашия бюджет. Можем да предвидим по-голяма сума, рисков капитал, както спомена госпожа Кастилио. Е, рисковия капитал вече е включен и принципно имаме положителен опит с него. Също така сме предвидили и по-големи гаранции. А, и с досегашната програма ЧИП успяхме да финансираме 140 хиляди малки предприятия, които иначе не биха и получили достъп до финансиране. И това има съответния лостов ефект. А, тоест, пакетът Косме може да обхваща 5 до 15 милиарда, които да бъдат разпределени. Една част от тази сума вече се намираше в програмата ТИП, но тези предприятия, които до сега са участвали в тези програми, за бъдеще няма да бъдат изключени. Що се отнесе до КЕЦ и до суровините? Тук имаме така нареченото партньорство за иновации, което вече е решено. Що се отнесе до рециклирането, и до заместването. Смятам, че Европейския парламент вече е включен в това обсъждане. Още няколко конкретни факти. До 2020 година рециклиране и заместване на, на различни суровини. Искаме до тогава да имаме е, най-малко три заместителя на основни суровини. Искаме да разработим нов център за иновации. Искаме да развием център за изграждане на иновативни модели и да създадем модел за партньорство в Европа. Що се отнесе до наноматериалите, то 2011 година комисията издаде документ, който касае ефективността на наноматериалите и оценка на това. В момента комисията работи върху техническите аспекти. Работим върху дефиницията на наноматериал и върху нови методи за измерване. И в момента провеждаме различни консултации. Що се отнесе до фалшифицирането, то основна цел на комисията, както и на парламента, мога да кажа, че парламент и комисията се ангажират в рамките на инициативата произведено в. Не е лесно да се постигне съгласие, но съвместно с комисар Бърние написахме обращение към господин Барозо, в което се пледира за създаването на Европейска агенция която проверява европейски инвестиции извън Европа в сектори, които са важни за нас. Миналата седмица Европейската комисия реши да се обърне към тези проблеми и да се обърне към парламента по въпроса за затвореността във връзка с обществените поръчки. С господин Дегъвт и Бърния искаме да продължаваме да работим по този въпрос. И още една последна точка, господин Ройл. По отношението на прилагането на промишлената политика Тестът за конкурентоспособност беше прият от всички държави, с които кореспондирах. Всички бяха ентусиазирани и Европейската комисия даде документ, в който се прави едно резюме на начина по който е възприета тази идея. Господин Розлер подкрепя идеята за проверка на конкурентоспособността в Германия. За съжаление, всички останали въпроси а, трябва да отложим за една следваща среща. А, моята генерална дирекция ще реагира на всички ваши потребности от изясняване. А, много се радвах да се срещна пряко с вас. Самият аз съм бил депутат в продължение на 15 години и знам какво означава това. Благодаря много. И ние благодарим от името на комисията. Много съжалявам, че накрая беше вече малко бързо. А, но винаги е така, когато трябва да се гласува и предстои. Въпреки всичко, благодарим много, че дойдохте и благодарим за вашето всеобхватно изложение. До следващия път. Калвен. Bene, iniziamo subito l'operazione di voto. Il primo punto all'ordine. Сега преминаваме към гласуване. Първата точка на дневния ред това е докладът на господин Калфин. Ah, sì. Proviamo a fare un test per vedere se con i numeri. И ще започнем с едно пробно гласуване. съгласни ли сте първо с закъснението, което започваме да гласуваме? Allora, il ritardo, la... avete votato tutti? Ok, il voto è... Всички вече са гласували. Благодаря. Господин Герк. Manualmente. Come siamo a posto con i voti? Test, a posto. Perfetto. Dicono che ci siamo. Така сме готови да започнем гласуването. Гласовете са толкова, колкото трябва да бъдат. Така, Либе 14, за, против, въздържали се, приема се. 15 за. 15 и 16 гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 29 с а, устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 и 32 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, Приема се. 33 за, против. Сега гласуваме електронно. 33. Започваме гласуването. имам един глас повече от НП. Аз не съм гласувала, казва председателят. Край на гласуването. Отхвърля се 34 за, против. Въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение номер 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 39 за. Против? Въздържали се? Приема се. 36 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 38 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 37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 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Либе 10 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се,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 Има два гласа от НП повече. Един глас от НП повече. Край на гласуването. Общо 50 за, 7 51 гласа за, 7 против.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 Ще проверим още веднъж електронно изменение 84. Край на гласуването. Имам един глас от НП повече. 32 гласа за, 27 гласа против. Приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно. Гласуваме изменение номер 90. Край на гласуването.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 25 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за,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 79 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Е, предложение за изменение 8 за, против, въздържали се.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 заедно за АФЕ 4 до от 4 до 14. Кой е за? Господин Чичестър, вие сте против. Госпожо председател, съгласен съм да гласуваме амблок, но само от 1 до 10.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 Имаме пак един глас повече от ДНП. Край на гласуването. 47 гласа за, 48 гласа за и 10 а, против, един въздържал се. Поздравление, приема се този документ. Сега минаваме към доклада на Хаджи Джорджо. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. е чека 17. Вото кюза. Край на гласуването. 31 за. 29 против. Приема се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за. Нека проверим електронно компромис 2. Гласувайте, моля. Кюжа. Край на гласуването. 20 за, 39 против. Отхвърля се. Буерспинт. Дичи.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 Votazione chiusa. Край на гласуването. 32 за, 28, казва председателката, против. Приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Да проверим по електронен път. Изменение 27. Откривам гласуването. Мажоранца страна. Е, вото кюжа. Край на гласуването. 28 за, 31 против. Отхвърля се. Изменение 28. За, против, Отхвърля се. Мисля, че трябва да давате индикации за гласуването, защото в противен случай не мога да разбера кой как е гласувал. По 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, Приема се. Изменени 31 за. Против. Въздържали се. Проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. 31. 31. Chiuso. Adoptato. Край на tu prima се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако правилно съм преброила, нека проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 37. 37. Dovete scusarmi, ma ci sono maggioranze molto variabili su questa relazione. Извинявам се, но наистина не съм сигурна дали коним в едната или в другата посока. 19 за, 37 против, отхвърля се. Изменение 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвъртия компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, Не съм сигурна. Нека проверим. Моля, гласувайте. Вото Кюза. Край на гласуването. 16 за, 43 против. Отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Край на гласуване. Моля, гласувайте. Ропо. Имам един глас повече от НП. 51 фаворе. 51 за. 52 за. 3 против. 4 въздържали се. Поздравления. Сега преминаваме към следващия доклад Шимански за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Осмо. Нека да проверим от начало. Е, осмо изменение. Край на гласуването. 28 за, 29 против, 30 29 за, 30 против, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. 13. За, против, въздържали се, приема се. 15. Да, против, въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, приема се. 19 е с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 21 да, за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за против въздържали се приема се, 25 за против въздържали се приема се, 24 за против въздържали се, отхвърля се. 25-то, за против въздържали се, приема се. Трети компромис, за против въздържали се, приема се. Четвърти компромис, за против въздържали се, приема се. 29-то, за против въздържали се, при... отхвърля се. 30-то, за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 един против, един въздържал ли се. Поздравление и минаваме към доклада ЦУБЕР 19 с устно изменение. Колега Меркис. Моля, госп... госпожа Меркис, благодаря. Да, има едно устно изменение, а, за да бъдем, може да може юридическата формулировка да бъде по-точна. Разполагате с изменението в писмен вид. Благодаря ви. 19 с устното изменение за против въздържали се приема се 20 то за против въздържали се приема се 21 за против въздържали се приема се 5 за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 Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то. 25-то се отхвърля. Сега 10-то. За. Против въздържали се. Приема се. 11-то и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 33-то. Да провериме 33-то. Край на гласуването. 33 за, 25 против. Приема се. Благодаря ви. 34-то за,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 47 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Първо, едно. Въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е прието. Край на гласуването. Не, отхвърлено е. 32 е отхвърлено. Всъщност 14. 15 за против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 54 за, 1 против. Поздравления! С това приключваме да приключиме бързо с гласуването и да преминеме към доклада на господин Канчан иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. С... Нека да а, Оставим тези, които искат да напуснат, да напуснат. E Тези, които не се интересуват от е, проблема, моля да напуснат залата. Prego. Моля.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 се, че темата, която е обект на нашето внимание днес, въпреки че е обект само на становище, трябва да предизвика истински интерес у нас, тъй като темата е много актуална. Много често говорим за програмиране, но е важно да се намерят и съответните финансови средства, които да ни позволят да инвестираме в инфраструктурата. Считам, че Проект установището се позовава на три основни елемента с оглед насърчаване на растежа. В момента само за това говорим, за растеж. Същевременно се опитваме да очертаем този растеж, който търсим. Казах, че има три основни елемента тук. Първият е свързан с координацията. Съществуват много финансови инструменти и програми, които са различни по своето естество и които понякога се дублират. Този широк набор от инструменти води до объркване и несигурност сред заинтересованите страни, които желаят да ги използват, без значение дали става въпрос за частния или публичния сектор. Ето защо се нуждаем от точна рамка, която да включва всички инструменти, както и връзките между тях. За да можем да разберем за какво става дума, трябва да упоменем, че Европе... когато създадохме Европейския фонд за енергийна ефективност – излязохме с важно политическо становище. В него се казваше, че се нуждаем от ресурси не под формата на гаранция, а под формата на заеми, които да имат съответната възвръщаемост. Благодарение на различните правни становища установихме, че този фонд може да бъде използван съвместно с структурните фондове. Така че този фонд се отклонява от първоначалната ни цел – това е пример, който ни показва, че трябва да бъдем предпазливи и да променим философията си по отношение на финансовите инструменти. Когато предоставяме средства, трябва да има и съответните гаранции, но и съответните ограничения. Нуждаем се от финансиране на солидни и реализируеми проекти, които да имат възвръщаемост. Началото винаги е трудно и Европейския съюз трябва да се намеси. В случай не става въпрос за финансиране на проекти, които няма да дадат добри резултати. Нито от економическа гледна точка, нито от гледна точка на околната среда или социалната политика. На второ а, място малките и средните предприятия. Преди малко комисарът Таяни ни помоли да бъдем изключително внимателни при е, спазването на правилата Базел 3. Това е много важно в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Необходимо е да бъдем внимателни, за да не е, задушим малките и средни предприятия. Нека да не предприемаме дейности, които да противоречат на нашата теория. Хоризонт 2020 това е много добра инициатива и по мое мнение е възможно да се направи оценка на всички инициативи, които имат за цел подпомагане на малките и средни предприятия. Необходимо е да се вземат предвид таваните определени за дългосрочната възвръщаемост. Това беше вторият елемент. И третият елемент, който е важен по мое мнение, е свързан с иновациите. Когато говорим за нови финансови инструменти, ние всъщност винаги се позоваваме на вече съществуващите такива. Има много хора, които биха желали средствата бързо да бъдат а, освоени. Докато пък други се изказват в подкрепа на получаването на гаранции, но в крайна сметка размерът на средствата си остава непроменен. В момента сме в процес на изработване на решение чрез проектните облигации за финансиране на проекти. Тоест, това са ам, облигации, които са гарантирани от Европейския съюз. Винаги съм твърдял, че това е важна крачка напред, която може да подобри някои ситуации, но това съвсем не е лъвския пай относно облигациите и финансирането на проектите, защото това означава, че Европейския съюз трябва да излезе на пазара и да емитира свои облигации, за да може да се финансира изграждането на инфраструктура. През последните няколко дни прочетах в пресата, че самия председател на комисията Баросо счита, че се нуждаем от нов план Маршал, план Маршал за инфраструктурата. Франсуа Оланд пък казва, че в рамките на растежа трябва да се предвидят облигации на ниво ЕС, които да бъдат финансирани от собствените ресурси. По мое мнение, не трябва да забравяме времето, времето, което изтича. Ние сме в драматично положение. Чухме всички сигнали, които ни бяха изпратени през последните часове и считам, че разполагаме с достатъчно смелост и решителност, за да вървим напред. Защото Европа трябва да се базира както на строгите мерки, така и на базата на растежа, за да може да излезе на пазара и да финансира всички публично-частни партньорства. За това обаче са ни необходими съответните средства и инвестиции. Инвестиции в дългосрочен план, които обаче да засягат проекти, които да имат съответната възвръщаемост. Тоест трябва да развием една система на публично-частни партньорства на ниво ЕС. Не мисля, че можем да постъпим друго яче. Притиснати сме до стената и сега трябва да предприемем решителна стъпка – аз работя и в комисията по транспорта и а, трябва да ви кажа, че много често идеите ни на теория са прекрасни, но на практика не водят до нищо. Защото не разполагаме с необходимите финансови средства за изграждане на инфраструктура. Никъде в държавите членки няма финансови средства, които да са на разположение, а е невъзможно държавите членки да задлъжняват още повече. Така че наистина трябва да помислим за решение. Апелът ми към колегите е следният. Единствено използвайки тези средства можем да постигнем растеж. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега господин Проди. Pardon, нума да колега Peter Скинер. Е. Благодаря. Аз ще говоря от името на колегата Скинер. Той не може да присъства. Бих искал да се извина за това, че не, не мога да участвам днес и да, участ, да взема участие в обмен на мнението, така че Пет Питър чрез, чрез мен ще изкаже своето мнение по проекто становището. Той иска. Той, той приветства представянето на новите инструменти в рамките на стратегията 2020 година трябва да направим всичко внимможно, защото ресурсите да бъдат използвани изцяло. Питър бих искал също да привлече нашето внимание не само върху е, средносрочното и краткосрочното е, инвестира се и финансиране, но също така и дългосрочното инвестиране, за да могат проектите да бъдат наистина устойчиви. Питър се надява, че за в бъдеще ще, се, ще продължи да работи в добро сътрудничество с докладчика и докладчика в Сенки. Благодаря ви. Благодаря и аз самата искам, а, и аз самият искам да се изкажа по-късно. Благодаря, казва председателите. Има ли други желащи да се изкажат? Не виждам. Господин Пароди, тогава заповядайте. Благодаря. Аз бях приключил само с изказването на господин Скинер. Исках самият аз да кажа нещо. Благодаря, госпожо председател. А, също както и колегата Канчан, исках да подчертая още веднъж колко е важно а, много скоро да се премине към използването на тези финансови инструменти. Също така исках да подчертая, че това е много важно, особено за космическата инфраструктура. А, вашите предложения да се създадат европейски структури, са оформени по такъв начин, че, е, има, че минава известен период от време между инвестицията и е, първите средства, които се възвръщат. Ясно е, че ние трябва да интервенираме в този момент така че да не страда финансирането на този вид инфраструктура. Много е важно да подходим така, за да постигнем напредък в тази политика на Европейския съюз. И подобни инвестиции трябва да бъдат направени без да губим време. В момента подобни инвестиции имат, така да се каже, антициклично въздействие. И това може да има положителен ефект. Ако тази инвестиция, ако тази инициатива е успешна, това може да упражни благотворно влияние и, върху други инвестиции. Искам да припомня едни решения, някои решения, които аз не разбирам, а именно по въпроса за ГМЕС, които са третирани различно а, от а, и извън а, общия европейски бюджет. Смятам, че както ГМС, е така и Галилео могат да допринесат за водещата позиция на Европа. Но разполагаме само с отрязък от време от няколко години. Тоест, ако пропуснем това развитие, няма да можем да настигнем хода на развитието. И съветът трябва да разбере, че става въпрос за европейска инфраструктура и няма, не може да има никакво съмнение за това. Председателят, благодаря, господин Уди. Благодаря, госпожо председател. Аз съм обезпокоен от настоящата ситуация. Не разполагам с глобална визия относно предложението на комисията за повишена конкурентоспособност на континента с оглед на завишената конкуренция – от Китай, Индия и Бразилия. Тези държави имат масивни инвестиционни планове. Явно ни липсва един голям инвестиционен план. Сумите, които ни цитира комисията, са на светлини години от нуждите ни. Само за транспорта заявихме, че имаме нужда от 600, вие предлагате 600 милиарда евро, а за да може нашия континент днес да бъде конкурентоспособен, ние се нуждаем между 1000 и 1500 милиарда евро, които трябва да бъдат инвестирани а, до 2020 година. Да, имаме хоризонт 2020, тук излизаме от а, декларативните изказвания – но относно иновациите, аз имам няколко предложения. Първо. Първото евро, което печелим е всъщност това, което не харчим. Затова ви предлагам да се направи одит на публичните разходи на ниво региони, нации и европейски Имаме а, програми за развойна дейност, които се финансират. Дават се много инвестиции за поддръжка на сгради и които не използва дори една и съща един и същи ксерокс. Така че се нуждаем от независим аудит, който да бъде направено от Европейската сметна палата и от националните сметни палати. На базата на този аудит може да видим какво бихме могли да направим без да се засяга сувереността на държавите членки. Нуждаем се от стотици милиарди. Относно иновативните инвестиции, нека направим следното сравнение. По какъв начин през 20 век – финансираха държавите нуждите си от инфраструктура, а именно в областта на електроенергията, водоснабдяването и така нататък. А, у нас всички а, селски региони бяха разработени посредством инвестиции чрез минимално данъчно облагане. Това спомогна и за изграждане на електроенергийната мрежа. Днес какво се случва? Водоснабдяване, телекомуникации принадлежат на някои а, определени оператори, които съществуват от години, но кой ще инвестира? Ако въведем една малка такса върху потреблението, това ще ни позволи да съберем съответните средства за инвестиции. И това ще ни позволи нашите територии, нашите граждани, без значение къде се намират в Европа, да разполагат с подходяща инфраструктура. Днес не можем да инвестираме в непечеливши пътища. Това е лудост да инвестираме в подобни проекти. Ето защо считам, че Европейската комисия заедно със своите експерти трябва да ни направи едно общо изложение за ситуацията заедно с държавите членки. Да ни опише как можем да изработим един голям инфраструктурен план и съответния план за инвестиции, които да ни позволят да постигнем резултатите. Вие говорите за Франсуа Оланд. Еми той не е измислил топлата вода, той чисто и просто копира това, което Европейската комисия възнамеряваше да прави, така че няма защо да го цитирате. Наистина се нуждаем от една обща визия за нещата и да сравним това, което даде добри резултати в 20 век и да го пренесем в 21 век. Ако сме правили грешки в миналото, нека да ги погледнем. Но така или иначе, това, което ни се предлага посредством тези многобройни съобщения на комисията, не ми говори нищо. Нямам обща визия за нещата. Относно растежа, инвестициите и начина на финансиране, ми се струва, че още много работа ни чака. Благодаря. Благодаря. Госпожа Хубнер. Дякую bardzo. Преди wszystkim признам се, че bardzo добре przygotowałam. Благодаря много, госпожо председател. Първо, нека да кажа, че доклада на нашия колега е отличен. Трудно е да се добави нещо, освен малко допълнение или изяснение. Вярно е, че Европа а, върви по пътя на новаторството, но важното е нашите разходи да бъдат рационални. А, самите предприемачи изискват общи решения за използване на средствата, които да не се разпиляват между различни програми. Тази сутрин Обсъдихме проблема с представители на малки и средни предприятия, които настояваха на контрола на разходването на средствата, като обаче подчертаха, че одита не трябва да стига до крайност, не трябва да губиме време за дребни суми, нищожни суми от типа на 20 цента и така нататък. Просто трябва да а, подхождаме рационално. Необходим са също така гаранции за дългосрочното използване на новаторските фондове, защото не можем да, да се опитваме да търсиме средства в краткосрочен план, а те трябва да се натрупват. Същевременно трябва да се пести и да се рационализират разходите, да се контролира, да се упражнява одит и това по прагматичен и интелигентен начин. Благодаря ви, госпожо Хубнер. Госпожа Ланген, благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Смятам, че в а, своето становище се е спрял на всички важни аспекти. най-много да трябва да се конкретизират малко. Аз взех думата, защото смятам, че дискусията ни се разви по много интересен начин. Разбира се, че в Европа имаме огромна потребност от иновации и нашата инфраструктура все още не е достатъчно подходяща за това. Дали говорим за широколентовия интернет, дали говорим за железопътната инфраструктура, имаме огромна потребност да оптимизираме е, европейската ни инфраструктура, също така и да създадем едно европейско единство, една общност. И смятам, че колегата Роди е прав, когато а, говори за генерално преразглеждане. А, колегата Уди а, каза, че а, малкият а, паринос, т.е. малките вноски а, за реализирането на тези а, политики не работят поради тежката финансова ситуация в а, Европа. И в този смисъл намирам за правилно питането на комисията къде можем да намерим фин... альтернативни източници за финансиране. Дали това ще бъде Европейската банка за инвестиции, дали ще бъдат други източници за финансиране, няма значение. За мен по-важно е да се попитаме как ще как да привлечем частен капитал за тези инфраструктурни инвестиции? Как ще мотивираме частните инвеститори за това? Може би трябва да поразсъждаваме по този въпрос и това ще ни даде отговор на въпроса от какви финанс... фин... инструменти за финансиране имаме нужда. Още веднъж благодаря на колегата Канчан и е, една забележка към колегата Проди. Съвършено съм съгласна с вас. Трябва да се намесим в подходящия момент по отношение на ГМС и по отношение на програмата Галилео трябва да използваме европейско финансиране за тези проекти, за да постигнем е, тяхното дългосрочно финансиране, не да ги оставим да кретат, ако мога така да се изразя, специално по отношение на по-нататъчното развитие на Галилео и на ГМС. Имаме шанса на европейско ниво да създадем е, доста добри проекти, защото остатъкът от света не спи и смятам, че за нас като европейци би било добре да не пестим точно на тези места. Благодаря. Благодаря. Благодаря на господин Канчан. Давам думата на господин Канчан още веднъж. интересува от мнението на комисията, но за съжаление няма нейн представител. Защото една голяма част от въпросите са зададени към комисията. Жалко, че няма представител, за да разберем какво е становището. Както и да е, дискусията ни а, беше в тесен кръг, но за сметка на това беше високо, висококачествена, така да се каже. Смятам, че се спряхме на всички теми, които са спешни. И сега ще се спра на а, забележките от колегите. Господин Уди, а, става, става въпрос за рационализация. А, за съответните инструменти за финансиране на инфраструктурни проекти. Аз съм съгласен с вас. Ако знаем, че 40-те милиарда бюджетни средства плюс 10-те милиарда от фонда за сближаване, ако смятаме, че това е достатъчно, за да постигнем краткосрочен успех в борбата си за повишаване на конкурентоспособността. Който вярва в това е в грешка. Ако смятаме, че държавите членки а, сами за себе си са в състояние да се справят с тези предизвикателства, също е в грешка. А, единствената възможност за нас е да подходим а, общо, да обединим усилията си, за да не останат всички тези чудесни идеи в някое наше чекмедже. имаме нужда от рационализиране на всичко, с което разполагаме, всички инструменти. И по този начин ще успеем да а, обединим финансовите средства. Но с какво време разполагаме също? Може би след а, 10 години чак ще имаме първи резултати от нашите усилия. В а, всеки случай. А, индустрията, предприемачите искат, очакват с нетърпение нашата помощ, така че колкото по-скоро започнем, толкова по-добре. И когато говорим за големи проекти, трябва да започнем сега. Аз бях на посещение в Обединените арабски емиратства, заедно с госпожа Нибле. И когато говорим за широколентов интернет, там 80% от потребителите имат достъп от широколентов в интернет. Ние не можем дори да мечтаем за подобен процент. И когато чувам изказвания, че в световен мащаб има развитие, които ни оставят зад себе си, нали, можем да кажем, че ние сме напред единство в демографското развитие. Никой не може да ни застигне в процеса на стареене. Е, аз съм съгласен с господин Пароди по отношение на Галилео, че цялото това развитие е свързано, всичките проекти са свързани. И не можем да дадем предимство на Галилео и да се откажем изцяло от е, ГМС. Трябва да разглеждаме всички тези програми като взаимосвързани. Може да говорим за публично-частно партньорство. Е, по отношение на Сезар, това е още един проект, който може да бъде разглеждан заедно с другите. Когато говорим за транспорт, е, енергийни, телекомуникационни мрежи, всички тези аспекти бях споменати от мене, разгледах данните на комисията. Според комисията се нуждаем от милиарди и 500 хиляди. И се чудя от, как, от къде и как да привлечем частните капитали. Когато говорим за инфраструктурни проекти, то не можем да изходим от 100% е, е, концесия. И ако имаме една трета публично участие, можем да дадем място и за частно финансиране. Тоест, ако е, от милиарда и 500 хиляди, 500 милиона, една трета привлечем, една трета дадем на европейско ниво и остатъкът привлечем от частни инвеститори, това би било чудесна подкрепа за развитие за растеж в бъдеще. Вие споменахте три а, дива. намираме се в драматична ситуация. А, и би трябвало да има едно място, един лост, който да приведем в действие, да задвижим да задвижим едно развитие. Не можем да останем закотвени в рецесията. Не можем да се удовлетворим с растежа в брутния вътрешен продукт. И мисля, че този суров изпит, това сурово изпитание все още ни предстои. Така че имаме нужда от бърз отговор на европейско ниво. Защото не можем да говорим непрекъснато за растеж, когато под растеж разбираме едно съвсем нормално развитие съвсем нормалния растеж в европейския пазар този вид растеж не е достатъчен. Имаме нужда от скок и трябва да имаме смелост да го направим. Председателят, благодаря господин Канчан. Благодаря, господин Канчан. Искам да ви припомна, че изменения могат да се внасят до 23 май, 12 часа. Ще гласуваме в нашата комисия на 19 юни Комисията по бюджет ще гласува доклада на 12 юли и докладът ще бъде внесен в пленарна зала през септември. Що се отнася до другите информации, на 29 май от 16 часа ще организираме изслушване заедно с Комисията по регионално развитие относно стратегията 2020 а на 30 31 май ще заседаваме отново от 9 до 19.30 и след обеда на другия ден. Пожелавам ви